продукти, е добре те да могат да бъдат допускани до Европейския съюз. И е, смятам, че утре при гласуването ще дадем също толкова ясен сигнал, като този от днешния дебат. Благодаря, госпожа Длиотард, казва председателят. Гласуването ще се проведе утре на обяд. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Крамер за промишлените емисии, комплексно предотвратяване и ограничаване на замърсяването. Преработен текст. Смятам. Е, виждам, че комисарите сменят местата си. Приветстваме в залата комисаря Поточник. И преминаваме към дебата по тази точка, като първо давам думата на докладчика господин Крамер. Имате 4 минути сега и след това ще имате още 2 минути в края на дебата за заключителни думи. Имате думата. Благодаря, господин председател. Времето не е много подходящо за представяне този доклад, защото съм изкушен да гледам как ще се представи холандският отбор, но въпреки това съм в залата. Господин комисар, днес или по-скоро утре ние ще приключим по един цял пакет, който обсъждаме вече повече от две години. Не за, само защото е спорен, но защото междувременно имахме европейски избори, влезе в сила новия договор и се бяха необходими някои корекции да се адаптираме към обстоятелствата. Сега ние гласуваме по един компромис и се струва да го подкрепим с да, дори ако някои неща не ни харесват. Говорим за екологични изисквания към промишлените инсталации и е, да се използват най-добрите налични е, техники. Ние имаме компромис, е, с текст. Той е важен за вас, комисар Поточник, тъй като ви дава инструмент, чрез който да се гарантира че ще може да се извършва наблюдение върху използването на най-добрите налични техники от всички инсталации в Европа, които са засегнати от този въпрос. Някой счита, че най-добрите налични техники са твърде скъпи, че а, това ще бъде бреме за бизнеса предвид на кризата. in den letzten stand der technik zu investieren weil er sonst wettbewerbsfähigkeit verliert und damit natürlich ganz nebenbei Ако не се инвестира във водещите технологии, ще загубим конкурентоспособност, ще има високо замърсяване. Има много неща, които могат да се подобрят. На второ място, големите горивни инсталации. Ние предлагаме да се даде дерогация до 2020, в някои случаи до 2023, те да не бъдат задължени да изпълняват стандартите за емисии до тогава. Ще изложа аргументите си пред вас. Ние предлагаме много амбициозни екологични цели, но когато нещата опират до прилагането на практика, хората казват, а хората не знаят колко ще струва, трябва да се плаща много висока цена. Тези, които са направили вече нужните адаптации, инвестиции в подобряване на своите, е, своите инсталации, ще бъдат е, наказани, дали не. Но тук ние не говорим е, за нещо несъществуващо, не, не говорим за научна фантастика, ние говорим за най-добри налични техники. Т.е. това са техники, които трябва да присъстват на, на пазара вече. Тоест, такива техники, които са на разположение за подобряване на състоянието на инсталациите. И аз препоръчвам да се подкрепи този пакет. Искам да благодаря на колегите, с които работихме през последните 2-3 години. Искам да благодаря за подкрепата и се надявам, че ще можете да приемете този компромис. Благодаря, господин Крамер. Щеше да е още по-лошо, ако аз трябваше да председателствам утрешното заседание. Сега давам думата на комисаря Поточник. Господин председател, уважаеми депутати от Европейския парламент, уважаеми е, господин докладчик, добър ден на всички, добър вечер. И аз съм футболен е, за Палянко. Трябва да ви кажа, че Холандия води с 3 на 1 спокойно. Е, ако мога да ви успокоя така. Но мисля, че предложението, което сега обсъждаме, си заслужава да бъдем в тази зала точно този момент. Ние сме заложили е, цели, които ще ни позволят да намалим е, замърсяването от най-големите индустриални източници, съгласно нашите амбициозни екоцели. но ще може във важни отрасли на нашата економика да се е, запази конкурентоспособността. До този момент нямаше да се стигне, ако по тази важна тема не бе работило така упорито Европейския парламент. За това Искам да благодаря и поздравя е, докладчика господин Крамер, както и парламентарната комисия за околната среда и безопасност на храните за отлично свършената работа по директивата за индустриалните емисии. Тя е важна стъпка в усилията за контрол върху замърсяването в Европейския съюз. В момента се намираме в такова положение, че 48 процента от въглеродния диоксид, 40% от праха и над 40% от азотните окиси се дължат именно на индустриалното замърсяване. Освен това, прилагането на нормите са, е, различава на различните места. Ясно е, че постигнатото към днес на дата не е достатъчно не само по отношение на опазване на концерна, но и що се отнася до изкривяването, причиняване на конкуренцията. Засилването на четирите основни посоки прелагането на най-добрите налични технологии и преразглеждането на нивата за основните индустриални обекти са от основно значение и аз много се радвам, че Европейския парламент споделя това виждане. Много е важно индустриалните обекти на цялата територия на Европейския съюз да постигнат високите екологични цели и същевременно да се стимулира технологичния прогрес, иновациите. Това бе ключово съображение в стигането на това продължение, което да гарантира, че предложенията на, на Европейската комисия са единни и насочени към околната среда подкрепата, която получихме, бе немислима, когато става въпрос за някои други теми. Затова бихме помолили да се приеме компромисния пакет, а той представлява компромис, именно за да има съгласие на това второ четене. Затова насърчавам тази позиция на съвета да се възприеме и от парламента. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към изказвания от името на политическите групи, започвайки с госпожица Гърдини от НП. Разполагате с две минути. Благодаря, господин председател. Моето желание беше да поздравя докладчика господин Грамер, защ... Крамер, защото действително постигнахме резултат. Беше а, доста рисковано да преминем към помирителна процедура, но на всички беше ясно, а, че става дума за много сложна проблематика. Това ни връща още през 1996 година. Това е първата сериозна промяна на директивата за промишлените емисии от тогава насам. Всичко това показва колко са недостатъците на законодателството ни. Държавите членки В някои случаи не предприемат мерки и са подложени на санкциониране. Много хора трябваше да се объединят, независимо от политическите си убеждения, от институциите, националните граници и да направим труден избор. Днес можем да заявим уверено, че ние постигнахме най-добрия възможен резултат, като защитаваме конкуренцията, околната среда, промишлената политика и работните места в Европа от една страна. Ние имаме директива, която определя задълженията на всички държави членки и също времено предлага известна гъвкавост, каквато е необходима. Надявам се, че тази преработена версия ще доведе незабавно до намаляване на административните разходи и в дългосрочна перспектива ще укрепи европейската индустрия. Благодаря сега от групата на социалистите за 3 минути госпожа Улскок. Господин председател, На първо място искам да благодаря на Холгер Крамър за свършеното от него и за продължението му, защото тази директива е изключително важна. 50 хиляди са промишлените обекти, които тя обхваща. Това означава много работни места но разбира се, това означава и дял от а, емисиите, които се отразяват на нашето здраве. Предложението не е а, е, идеално, но очевидно е напредък в желаната от нас а, посока. Основният проблем, който остава обаче, е, че имаме твърде много изключения. Въпреки, че се поотделят серни и азотни окиси. Това изглежда не пречи на половината от членовете на съвета, както и е, тук в парламента. Но утре ще гласуваме. Имаме нужда от ясни правила, за да се допуснат изключения. Мисля, че това е изключително важно. Трябва да имаме много ясни правила, Иначе тези изключения а, могат да се е, ползват а, з, и да се извършват с тях злоупотреби. А, мисля, че е необходимо да се адаптират а, клаузите за най-добрите налични техники и за референтни документи за тях. Трябва да се поставят такива условия, че а, промишлените обекти, които са най-големи замърсители, да намерят помощ за да, и подкрепа, за да се е, прилагат а, изискванията по-добре и да не се допускат изкри, изкривявания на конкуренцията по отношение на другите на индустриални обекти. Освен това, трябва да се е, запазят е, работните места е, и съответно другите държави да информират техните индустриални оператори да не става както стана в източна Европа. Господин Дейвис. Благодаря, господин председател. Е, с колегата Кремер не винаги сме постигли съгласие по отношение на законодателството, но по тази мярка сме доста е, близо в убежденията си, въпреки че много от аргументите, предложени от неговите колеги, са националистически по своя характер. Е, той В крайна сметка Германия е прилагала такива мерки изключително ефективно много по-ефективно от много други държави и членки, включително и моята. И това води до изкривявания на конкуренцията. Необходимо е да има равнопоставеност и законодателството трябва да се прилага по еднакъв начин във всички държави на Европейския съюз, ако искаме да защитаваме околната среда и ако искаме да не, преди, да не получават конкурентни предимства някои страни, заради това, че там не се инвестира в необходимите технологии. Сега се преразглежда това законодателство, текста се преработва. Даваме си сметка, че първата мярка не се прилага от държавите членки. Много държави член, от държавите членки са се измъкнали. Е, е, Великобритания, например, не е приложила това, което е приложила Германия. Е, и за това се обръщам към комисария и искам да попитам какво точно в новото законодателство а, е, може да направи така, че държавите членки действително да си свършат работата. От името на групата на зелените, господин Екарт има е, думата за 3 минути. Благодаря, господин председател. Бих искал да бъда съвсем кратък защото в момента е, е, е, резултат от мача е 3 на 1. Холандия може скоро да вкара гол, който не искам да пропусна, затова ще бъде съвсем кратък. Много важна е тази директива. Става дума за качеството, за осигуряване на качество на въздуха, например, за всички европейски, европейски граждани. И затова съм много разочарована от начина по който се движат нещата. Е, колегата Дейвис критикува собствената си държава членка. Е, има хора, които действително се борят против тези нови е, развития. Ако разгледаме положението в Великобритания, в момента се оказва, че има три предприятия, които произвеждат повече замърсяващи емисии от всички предприятия в Холандия като цяло. Това показва колко важно е навсякъде да се прилагат нещата така, както трябва. В Холандия, в Германия се прилагат мерките, но в Италия и в Великобритания почти нищо не е направено. Именно заради това законодателството трябва да се затегне, мерките трябва да се затегнат. Ако разгледаме положението в съвета, Италия и Великобритания винаги са били против тези подобрения. Така че, ако призовавам за подобрение тук, мисля, че съвсем ясно става дума за това, че, е, че е, това, че трябва да видим какво се случва в Великобритания, в Италия, какво става там с е, тецовете и е да се погрижим хората да бъдат защитени. Защото ние като група на зелените сме за това законодателство и ще гласуваме за, но няма да ни е леко, защото продължаваме да виждаме, че отново и отново се, се е, съгласяваме по някакви правила, но когато стане дума за тяхното транспониране и прилагането им на практика, много от държавите членки се опитват да се измъкнат. Много жалко, е, че така се случват нещата. Необходимо е всички да действат по еднакъв начин, да има е, равнопоставеност. И разбира се, че трябва да подкрепим а, е, това законодателство, но е много жалко, когато има страни, които не го прилагат. Благодаря, колега. Давам думата на господин Каланан за минута и половина от името на европейските консерватори и реформисти. Uh, Благодаря, господин председател. Надявам се, че и е, разочарованието на господин Екхаут от е, е, законодателството и неговото приложение, което обсъждаме тази вечер, ще бъде смекчено от, добър успех на Холандия. Нека сега да преминем към дебата по същество. Много добра работа свърши колегата Крамер. Доста сложно е това законодателство и той действително успя да включи всички политически групи и различните становища в този дебат. В крайна сметка, мисля, че постигнахме един приемлив компромис. Никой не получи онова, което искаше. М може би това е добре за за предвиждане напред на законодателството, но в крайна сметка никой не е напълно доволен от ситуацията. Надявам се, както казах, че е, недоволство на господин Ейхаут ще бъде смечено скоро, но все пак тук получаваме едно добро равновесие между е, различните съображения. В крайна сметка някои държави членки се притесняват, че е, ако принудят някои тецове на въглища да излязат от експлоатация преждевременно, тогава ще се е, отрази това зле на околната среда, защото с какво ще бъде заместено всичко това в крайна сметка. Да не говорим, че всички подобрения трябва да бъдат платени все от някого и в крайна сметка това винаги се оказва потребителя. Затова трябва да намерим равновесието между защитата на околната среда и твърде скъпите подобрения. Благодаря, господин Кална, от името на Обединената ревица. Давам на колегата Фрейра думата за 3 минути. Каро комисарио, Ка... Господин председател, господин комисар, господин докладчик, уважаеми дами и господа, новата директива създава по-строги изисквания за промишлеността. Ние трябва да направим нужното за защита на околната среда, общественото здраве, особено на хората, които живеят в близост до промишлени инсталации. Ако искаме да се адаптират големите горивни инсталации към най-добрите налични техники. Всичко това ще допринесе за подобряване на състоянието на околната среда. Ние се нуждаем от промишлени процеси, които отчитат нуждата от опазване на околната среда. de uma abordagem normativa que seja ambientalmente eficaz e socialmente justa ao contrário do que sucede Имаме разпоредби, които са ефикасни за околната среда. Не става дума само за търговия. На второ четене искаме да се отчете въпроса за търговията с емисии за серните окиси, азотните окиси. Ако искаме да се направи нужното глобален мащаб за намаляване на емисиите, трябва да се отчитат и особеностите на държавите членки. Те имат своите промишлени системи, способности да адаптират технологиите, които прилагат. Това, което сме постигнали в компромиса, не стига достатъчно далеч. Има изключения, някои са основателни, другите не. Предвижда се гъвкавост за използване на доказани технологии, без да се застрашава общественото здраве. Държавите членки ще могат да продължат да имат защитни мерки, които отиват по-далече от това, което се предлага в директивата. Например, това, което се говори за емисии от парникови газове. Искаме да има устойчиво развитие в държавите членки. Тази нова правна уредба трябва да бъде съчетана с общности мерки и механизми, много важно е научните изследвания да получи подкрепа, за да можем в бъдеще да използваме най-добрите налични техники. Господин Росе, за групата на ИФД. E Благодаря, господин председател. Колеги, днешният законодателен акт е може би най-важният за целия парламентарен мандат. Текстът мина през парламентарна комисия, мина въпреки, че а, срещу него а, гласува Лега Норд, а, защото нашата позиция е срещу тези усилия, които се правят да се рециклират разпоредбите основ, относно индустриалните обекти. Въпреки това, а, с, а, предложението мина. Определено а, индустрията трябва внимателно да се отнася към концерда. Но това не означава, че трябва да смажем европейската индустрия. Подобряването на екологичните характеристики на производство не трябва да се приравнява с закриването на производството. Представете си нововъзникващите държави, ако изобщо са имали екологични изисквания, те са минимални. Чухме, че Китай съвсем неодавна обеща да съкрати дяла на въглищата в използваните енергии с 20%. Но да си стваряме очите пред ситуацията с бизнеса извън Европа не помага на никого. Благодаря. Сега преминаваме към дебатите, при които депутатите се изказват в собствено в лично качество. Първо, господин с две минути. Благодаря много, господин председател. Дами и господа, бе постигнат компромис по съвета и ще гласуваме по него утре. Този компромис е много важен за промишлените емисии в Европа. Смятам, че от правна гледна точка има постигнат успех, особено сега, като се имат предвид сериозните предизвикателства в областта на околната среда, които пък са съпътствани и от економическа криза от друга страна. Така че е добре, че се приема такова законодателство. Има и национални планове. Ако погледнем положението в Гърция, има предприяти мерки, така че са засегнати хиляди работни места. Но трябва да не се забравя, че са били хвърлени милиони евро за модернизиране на тези инсталации. Ако погледнем цената на електричеството, мисля, че нищо ново не виждаме. Опитваме се да прилагаме мерки, които са твърде едностранчиви. Всичко това ще се отрази ужасяващо на регионите – включително и по отношение на взаимовръзката на различните елементи на пазара на енергията. Именно заради това трябва да оценим е, внимателно реалната ситуация във всяка една държава членка, като го направим с е, максимални щети за економиката. Мисля, че компромисът е задоволителен. Благодаря много. Давам думата на господин Лайнен за минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин Поточник, нашия парламент остана твърд по този законодателен пакет. Ние даваме сериозен принос, правим важна крачка напред. Искаме да благодарим на докладчика Холгер Крамер, както и на всички докладчици в Сянка на всички, които работиха за това Европа да бъде по-чиста. Ние имаме проблеми с замърсяването на въздуха, с фини частици и други емисии. Ние трябва да разполагаме с инструменти за контрол и трябва да бъдем твърди за прилагане на нормите, да не позволяваме никакви изключения. Директивата е от 1996 година, изминали са вече 14 години. Аз не мога да разбера някои държави членки. За всички тези години е направено твърде малко. Случва, чуват се аргументи за разходи, за работни места. Разбира се, винаги е зле, когато се изчаква твърде ам, много, когато се губи време, за да се правят иновации, защото всичко това може да върви паралелно и да има иновации, и да се създават нови работни места. Трябва да се създадат условия и за големите горивни инсталации да продължат да съществуват. Благодаря сега господин Шимански за минута и половина. Благодаря много. Определено много е важно да се поддържа натиска за снижаване на емисиите, изпускани от тези опасни промишлени обекти. Мисля, че ако гледаме нещата чисто административно, може да се окаже, че има натиск в посока към определени решения – и може да се окаже, че е, сме в ситуация, в която нищо не постигаме. И се налага някои е, фабрики, заводи да бъдат затворени. Това ще има много по-лоши е, последици. По-добре е да отделим време за търсене на по-оптимално решение. Как да упражняваме натиск така, че предприятията да продължат да съществуват, но да търсят по-добри технологии. 16 години съм бил кмет. Бях председател на една област, където имаше е, много сложно положение по отношение на промишлеността и често трябваше да вземе нелеки решения. Благодаря ви. Две години госпожа Пити Кайнен. Емисиите. за емисиите се отнася е, за много важни замърсители, е, включително азотните окиси и серните окиси, нещо, което е от огромно значение за средата, в която живеят хората. Така че всички тези мерки ще са много а, е, а, приветствани навсякъде в Европа. Много жалко е, че има а, твърде големи изключения в този компромисен текст. Не мисля, че това е в полза на промишлеността или на нашата конкурентна способност. Нищо подобно. В стратегията Европейски съюз 2020 е, заявяваме, че искаме зелен растеж, оптимизиране на ресурсите и конкурентна способност. Второто нещо в това предложение, което ме кара да съжалявам, е, че по отношение на почвата, и емисиите, е, както и правомощията, няма каквото, е, какъвто и да било постигнат напредък. Надявам се с новото предложение на комисията да можем да се придвижим напред бързо. Хубавото нещо в компромиса, нещо от което съм много доволна, е принципа на най-добрите налични технологии – въпреки че европейските мрежи са изключени от директивата. Все пак директивата дава възможност държавите членки да въведат, въведат по-строго законодателство, особено що се отнася до емисиите на газ възпарников ефект. Надявам се, че и емисиите на въглероден двуокис ще бъдат внимателно наблюдавани. Благодаря, госпожо Пиети Кайна. на сега за минута и половина господин Павел Пок. Комисар, уважени колегове. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Най-напред искам да изразя възхищението си към господин Крамер за невероятната работа, която свърши не само като експерт, но и като преговаряща, защото успя да стигне до толкова балансиран компромис. това е свръхчовешко постижение. Чрез тази преработка ще се хармонизират процедурите в Европейския съюз и ще се намали бюрокрацията. В моята страна има някои граждански инициативи, някои групи не са доволни от резултатите на триалога, но дори ако Европейския парламент не можа да наложи всичките си желания, все пак постигна силен компромис, който ще подобри околната среда и то не само в Европа националните преходни планове, дерогациите ще забавят този процес на модернизация, но също времено економиката ще може да се адаптира в разумни срокове. Европейската комисия, доколкото ми е известно, ще преразгледа допустимите стойности на емисиите и ще доразвием правилата, като предвиди известна гъвкавост по отношение на най-добрите налични техники. Разбира се, най-важното е, е свързано с прилагането. Благодаря ви много. Сега две минути за господин Соник. Благодаря ви. Имаме норми за допустимост, имаме изисквания за намаляване на емисиите, но трябва да разгледаме основния метод, използван в този законодателен акт. Преработват се 8 директиви. За да подобрим околната среда, да подобрим особено качеството на въздуха около големите тецове и индустриалните обекти, които са в приложеното поле на тази директива, този акт е много важен. Енергетиката, разбира се, не е еднаква в различните държави, но трябва да настояваме, според мен, за хармонизация на правилата при е, енергопроизводството. Говорим за 90% енергетика, която използва въглища, примерно в Польша и другаде в Европа защото на много места това остава преобладаващият енергоносител. И така, национални планове за преход те трябва да гарантират едно постепенно намаляване на емисиите. Отчитаме, че може да се дават специални дерогации, изключения предвид на, ге, на географско положение и на стопански съображения. Много от предложенията са приети в това отношение и от съвета, защото много от държавите членки, които произвеждат е, своята енергия от въглища и от газ, трудно биха се справили с първоначално заложените стандарти. Мисля, че предложението е разумно. Благодаря ви, колегата Герик. Една минута. Крамера постави предприемачи. Комисията по околна среда не е приела достатъчно разумни мерки за адаптация. Ако приемем доклада Крамер, положението, в което ще се озовем, ще е доста сложно. Особено в Польша. Ако приемем тези мерки, от 2018 година много предприятия в Польша ще трябва да бъдат затворени. Това е огромен проблем. До 2020 година електроцентралите ще трябва да ограничат емисиите си с 50% в Польша това ще наруши конкурентна способността и устойчивото развитие. Благодаря. За минута и половин давам думата на колегата Соли. Благодаря, господин председател. Заключителното споразумение, което беше постигнало по директивата за промишлените емисии, е повече от удовлетворително тъй като се отчитат основните позиции, които отстоявах аз и моите колеги в Комисията по околната среда, за да имаме един амбициозен, но същевременно реалистичен текст, като се запази известна гъвкавост за бизнеса и държавите членки, които да имат право на дерогации. Много по-реалистично е споразумението за много от секторите. То означава, че могат да се, примах, да се примахне идеята за създаване на пазар на емисии на серен двуокис и на азотен окис. Държавите членки се занимават с тези въпроси в своето законодателство, което е жалко. Утре Европейския парламент ще приеме това, което беше свършено в рамките на триалога и от всички страни, които участваха в процеса на в помирителната процедура. Това ще бъде от полза за екологичната политика в Европа. Благодаря, госпожа Сули. Сега за една минута госпожа Тикао. Благодаря. Директивата за емисиите от промишлеността цели да се намалят емисиите на над 55 000 обекта в Европа в най-различни подотрасли. Различните инсталации трябва да получат специални разрешения, което означава, че условията на експлоатацията им трябва да отговарят на най-добрите налични технологии. Съответните фирми трябва да предложат инвестиционен план за модернизация на инсталациите с оглед намаляване на емисиите. Тази е, директива трябва да се свържи с, с, с политиката на Европейския съюз по отношение на е, промишлеността, да има достатъчно гъвкаво, за да се постигне модернизация на индустрията, да запазим тук в Европейския съюз производството, работни места, същевременно намалявайки емисиите. Европейската комисия трябва да се консултира с държавите членки и с парламента по-отрано, когато се говори за допустими норми и за най-добри нали, технологии, а не чак след като съответните стоености бъдат приети. Благодаря. Сега господин Марсичкевич. Господин председател, искам да коментирам по два въпроса. Първо, 3 на 2 е резултата от мача. Второ, директивата. Тема за цел да прилага е, резултата от трилога за, с съвета е, и комисията за индустриалните емисии. В Польша 90% от е, топлоенергията се произвежда от въглища. Това означава, че Полша е независима по отношение на доставките на енергия. Необходими са ни обаче дълги преходни периоди за емисиите на серен оксид е, серен и е, на азотни окиси, защото иначе нашата промишленост няма да може да се справи с изискванията. До 2015 година сме задължени да адаптираме е, и да реновираме 30 електроцентрали. Това означава, че в годините които предстоят, трябва да се въведат съвременни, модерни генератори, които са много ефективни. Трябва също така да се постигне по-голямо разнообразие на източниците на енергия. И тук искам да добавя, че Польша ще приложи пакета за енергетиката и климата и до 2020 година е длъжна 20% да осигури 20% енергия от възобновяеми източници и да се ограничат емисиите на въглероден двокис. Благодаря, господин Марсинкевич. Четири, четирима колеги имат желание да се изкажат процедурата за спонтанни изказвания. Госпожа Ройтова има думата за една минута. Předsedo, jsem přesvědčena, Благодаря, господин председател. Беше постигнато съгласие между парламента и съвета. Това е едно разумно решение в реформата на комплексното предотвратяване и ограничаване замърсяванията. дерогациите за съществуващите централи, които не могат да бъдат модернизирани, беше труден аспект, особено като си има предвид сегашната криза. Аз съм за намаляване на пределните стойности, които са допустими за емисии, но не считам, че емисиите ще могат да бъдат намалени в такава степен, че да се изпълнят целите за намаляване на емисиите за 10 години. Благодаря. Господин Паска има думата. Благодаря че ми давате думата, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар. Подкрепям усилията на господин Крамер за постигането на целите на Европейския съвет в областта на околната среда. Също времено разбирам а, и съображенията на държавите членки, защото а, тези а, мерки могат да осложнят економическата обстановка в страните членки може да се окаже обаче, че економическата цена е оправдана предвид на особено тежкото екологично положение в някои региони ние сме си поставили високи цели и трябва да водим конструктивен диалог с индустрията, за да може те да вложат тази философия в разработка на собствените си планове. Благодаря. Благодаря. Бюрократия намаляването на бюрократичните изисквания, казва госпожа Костингер, и ефективността са едни от основните изисквания. Трябва да направим гладък преход, обаче необходимо е да има минимални стоености, които се прилагат навсякъде в Европейския съюз, за да се увеличи ефективността и да се защитава околната среда. Необходими са ни независими обективни органи за контрол, за да се осигури прилагането на новите директиви. През последните години емисиите на въглероден двуокис спаднаха с 20%. Ние сме пионери в тази област. Ако създадем минимални стандарти, спада в замърсяването на конца среда ще даде възможност да я защитаваме. Благодаря consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Благодаря, господин председател. Мисля, че компромисният текст е много добър, тъй като примахва разликите между държавите членки, що се отнася до прилагането на законодателството. Също предлага улеснения за големите горивни инсталации, които не могат да изпълнят изискванията до определените срокове. Има установени минимални стандарти, които трябва да се спазват от всички оператори в Европейския съюз. Изключения могат да се дават за утвърдените пределно допустими стойности когато а, има опасност от прекомерно увеличаване на разходите, без особена полза за околната среда. Економическата полза също трябва да се отчита, а не само а, околната среда. Ораторът е прекъснат и последният оратор госпожа Кохола. Тази е, важна реформа на нормативната база ще бъде засенчена от е, пакета законодателни марки, мерки е, за 2020, е, което е жалко. Е, не бива да се лишаваме от ползата за, око, за околната среда е, Нашата парламентарна комисия е, установи, че фирмите трябва. А, е, Извинете, казва председателя, нямаме възможност е, да превеждаме в тази скорост и говорите сама на себе си. Ораторката продължава. Ще се наложи закриване на обекти, е, с което ще, се свърж... ще бъдат свързани значителни разходи. Разходите за закриването няма да бъдат покрити изцяло. Ще има ограничаване на емисиите, просто защото ще бъде твърде скъпо да се ремонтират е, инсталациите. Благодаря така. Приключихме с времето за спонтанни изказване. Ние, господин Поточник, може би искате да коментирате от името на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Има някои важни елементи, които а, ни дават възможност да се занимаваме и с околната среда и с изкривяването на конкуренцията. А, първо и, става дума за разрешителните и второ става дума за е, лимитите, за допустимите стойности. има възможност за изключение, но и за гъвкавост, но трябва да има много ясни основания, които да се представят. Големите горивни предприятия трябва да прилагат най-добрите технологии, които са налични до 2020 година или да са готови да излязат от експлуатация до 2003 до 2023, извинете. Това а, е нашето предложение. Всички мерки, включително и тези, свързани с прозрачността, са важни тук и трябва да бъдат прияти, за да можем да се придвижим напред. Комисията е готова да подпомогне приложението. Но, както многократно съм заявявал, съвсем не, се, а, не бих се поколебал да стартирам процедури за нарушение, когато това е необходимо. Вече съм го правил през първата половина е, на мандата си и е, смятам, че е много важно да се е, прилага искането за равнопоставеност. По отношение на конкуренцията, разбира се, че искаме конкурентна способност в Европа, но искаме да се... Иска, но все пак искаме да се конкурираме с Китай, но не и с техните стандарти за качество в, на въздуха. И днес дори в Европа има много случаи на преждевременна смърт, които се причиняват от лошото качество на въздуха. За това трябва да се направи нещо. Разбира се, промишлеността има нужда от време за въвеждане на нововведенията, но все пак има и плюсове. Ние така ще развием технологически предимства. Да не забравяме също, че предложенията на комисията за преработване на текста за комплексно предотвратяване и ограничаване на замърсяването не променя оригиналния текст твърде радикално. Първоначалният текст се базира на сериозни проучвания и освен това концепцията за най-добрите техники взема предвид и времето, което е необходимо за тяхното въвеждане. Също времено имаме много допълнителни политики е, за подкрепа на индустрията, е, рамкова програма номер 7 е, и други програми за иновации, за конкурентна способност, за структурно финансиране и прочи. Така че това, което се чу днес, беше по-добра околна среда, да има заетост, да продължим да сме конкурентоспособни. Твърде много са изключенията, необходима е повече гъвкавост, е, да има баланс. Всичко това се съдържа в компромиса. Фактите показват, че се движим в правилната посока. В посоката на по-добро качество на живот, по-здравословна среда е, и околна среда, по-голяма равнопоставеност, повече стимули за иновациите, и смятам, че предложението, което се обсъжда и което бе е, добре изготвено от докладчика, заслужава вашата подкрепа, а комисията със сигурност го подкрепя. Благодаря, господин комисар. А сега имаме две минути за докладчика господин Крамер. Äh, Благодаря, господин председател. Ясно е, че Европа ще спечели световната купа. Независимо по чий флаг, Крис Дейвис, благодаря за комплимента. Това не се случва всеки ден. Изглежда, че дори за е, зелените футболът е, взема превес над околната среда. Искам да се спра на няколко неща, които станаха ясни по време на дебата. Аз разбирам вашите безпокойства. Имам предвид колегите от Източна Европа. Аз разбирам какви са вашите безпокойства. не може да очакваме а, източна Европа толкова бързо да догони западна Европа. Затова трябва да се помисли за компромиси. Това би било справедливо, като се отчитат конкретните обстоятелства от държавите членки. Използването на най-добрите налични техники твърди се, че това ще наруши нашата конкурентоспособност в сравнение с Китай и прочие. Това е опасно твърдение, не само невярно твърдение. Разбира се, ние отчитаме, че разходите в Азия ще продължат да бъдат по-низки от тези, които имаме тук, но ние можем да придобием конкурентно преимущество, като използваме най-добрите налични техники, иначе ще загубим. Никой не може, разбира се, да промени изцяло нещата в е, едно предприятие за една нощ. Трябва да има преходен период, никой няма да бъде принужен, принуден за една седмица да намали драстично емисиите си. Благодаря. Благодаря, господин Крамер. Поздравления за отличната ви работа. Гласуването ще бъде утре на обяд. Следващата точка от дневния ред и последна за тази вечер